Uh, Уважаеми колеги, нека да се е, постараем да започнем работата днес след обед. May I welcome Поздравявам сред нас е, първия заместник-председател на Европейската комисия, господин Франс Тимерманс. Господин Тимерманс, много се радваме, че можем да се срещнем с вас е, най-сетне тук е, в нашата комисия в контекста на интер... междуинституционалния диалог и да обменим мнения по въпроси от общ интерес, като например по-доброто законодателство, субсидиарност, пропорционалност, работата на комисаря за правос... по въпросите на правосъдието, потребителите, равенството между половете, взаимоотношенията с националните парламенти и прозрачността. И е, Както вие добре знаете, е, това е, са много важни въпроси. Е, трите институции, парламент, съвет и комисия, се споразумяха и приеха едно междуинституционално споразумение за по-добро законодателство, така че в това отношение ние смятаме да подготвим и нашия следващ доклад по въпросите на субсидиарността и пропорционалността и така нататък. Току-що е, проведохме едно е, много интересно изслушване по въпросите за административното производство и Днес след това ще продължим дискусията по тези важни въпроси с вас. Знае, че времето ви е ограничено, затова направо ви давам думата. Благодаря, господин председател, благодаря за любезната покана. Съжалявам много, че през октомври не можахме да се срещнем. Трябваше да отложа заседанието. Тогава трябваше да замина за Турция и да обсъждаме плана за съвместни действия с турските власти. Много се радвам, че днес съм тук сред вас. Ще започна с кратко експозе, а след това ще имаме повече време за дискусия. Ще се спра на няколко въпроса най-вече междуинституционалното споразумение, което бе е, прието през е, декември Европейския парламент, съвета и комисията е, приеха чрез това споразумение, че е необходимо по-добро законодателство. Радвам се, че миналата седмица в Страсбург когато обсъждахме е, резултатите от Люксембургското председателство, бе изразена подкрепа за това междуинституционално споразумение. Е, е, Гифер Хофстад, делегацията на председателството под ръководството на Нико Шмидт, успяха като ръководители на тези преговори да постигнат споразумение с комисията и ще насоча вниманието ви най-вече върху а, желанието ни да увеличим прозрачността по отношение на включването на обществеността в процесите на контрол и надзор върху законодателството. Ние е, е, успяхме да идентифицираме известни слабости в това отношение, най-вече във връзка с делегираните и изпълнителните актове. Да, известен напредък в комисията вече бе постигнат, но е, най-вече напредък е необходим във всички институции. И когато преструктурирахме е, програмата РЕФИТ за пригодност на законодателство, ние предвидихме е, един ежегоден преглед на е, програмата на комисията, която включва различни сектори, така че контролът на законодателството в различните сектори ще се извършва, така да се каже, ежегодно. Ще се търсят слабостите, ще се реагира бързо чрез законодателството и действащото, и ако е необходимо, чрез изменение или чрез ново законодателство. Така че парламентът като законодател ще допринесе много с своята дейност по изясняване на съществуващата правна уредба. Стараем се най-вече по отношение на е, малките и средните предприятия да намалим бюрократичната тежест. Това е, е в центъра на нашето внимание. Е, Никоя от институциите не оспорва а, факта, че става дума за по-добро законодателство. А, не става дума за а, намаляване на амбициите. Не, напротив, става дума за налагането на по-високи стандарти и същевременно по-малко бюрократични затруднения за гражданите и за предприятията и по-добро качество при всички положения. Благодаря много на вашата комисия за активното отношение, за ангажимента е, по отношение на е, въпроси свързани с собствеността, с е, цифровия единен пазар. И аз съм сигурен, че вие ще следите отблизо нашия дневен ред за цифровизация, нашата програма за цифровизация и за по-добро законодателство като цяло. Благодаря, господин заместник-председател, за това експозе. Давам думата на първият оратор от наша страна. Благодаря, господин Тимерманс. Преди няколко дни Съдът на Европейския съюз се произнесе по така наречената програма за спешни действия за като в рамките на тази програма става дума най-вече за някои от а, е, е, държавите членки и начина по който комисията се а, е, отнася към тях и ги третира. съдът смята, че в някои случаи а, процедурата а, не е била а, съвсем коректна. Смятате ли, че а, трябва да се започне на разследване на грешките и на пропуските в процедурата, за да се избегне в бъдеще, в рамките на така наречените спасителни планове, подобни случаи. Благодаря ви за този въпрос. Аз съм почти сигурен, че вие знаете предварително какво ще ви кажа. А, всъщност, а, становището на съда стана ясно преди а, е, два дни. Ние дори нямахме възможност да изчетем целия текст, така че преди да съм проучил подробно всички констатации на, извинете, на Сметната палата, едва ли ще мога да ви отговоря много подробно и точно. Да, докладът на Сметната палата е доста дълъг но при всички положения резултатите, заключенията на правени от Сметната палата в този доклад, както и действията на комисията, ще бъдат предмет на обсъждане във вашата комисия. Ние ще се съобразим с препоръките, направени от Сметната палата. При причината, в крайна сметка, за създаване на, <laughs> на Сметната палата а, на европейско равнище е именно за да се получим и за да подобрим нашата практика. Така че ние трябва да се съобразяваме с а, заключенията и препоръките. Госпожа Фарара има думата. Благодаря, господин председател. Господин Тимерманс, имам два въпроса. Първият ми въпрос е свързан с участието на гражданите. А, много ме зарадва това, че казахте, че искате, разбира се, прозрачност в работата на институциите, искате контрол а, от страна на гражданите. За нас това е нещо изключително важно. Аз лично съм докладчик по годишния доклад за достъпа на обществеността а, до документи и от коментарите, които чувам, когато разработвам този доклад, когато говоря с гражданското общество, често се усеща липсата на участие, т.е. хората разполагат с информация, но те не са разбираеми тези документи. Така че може би е добре да започнем а, да а, помислим как да станат по-смилаеми тези документи. Какво имам предвид? Имам предвид да се намери една комуникативна форма, за да може хората да разберат а, това, което се случва тук в Европейския парламент и не само тук, и в а, а, други институции. Има аргументи, които много по-лесно хората могат да разберат, но има и други, които не са толкова разбираеми за гражданите. Поради тази причина е важно да гарантираме е, демокрацията посредством участието на хората. На нас ни харесва, разбира се, най-много пряката демокрация. Следващия въпрос е свързан с е, прозрачността при триалозите. Много говорим е, по тази тема, защото от една страна е, трябва да се гарантират, опазват тези етапи на вземането на решения, тъй като там информацията е по-чувствителна, но от друга страна е нужна прозрачност, тъй като това е много важна фаза, а в момента тя е напълно непрозрачна. Един дебат сред нас, колегите, тече за това как да ги дефинираме тези триалози. Дали това е място за размисъл или е място за вземане на решения. Тоест, ако се вземат решения, нещата изглеждат различно. Затова исках да ви попитам какво мислите вие, за да може да се гарантира по-голяма прозрачност на триалозите. Благодаря. Public access to documents. I... Достъпът до документи. Напълно съм съгласен с вас, е, че е, публикуването на документите в е, платформите не означава непременно, че гражданите действително са включени в целият процес. В повечето случаи ние публикуваме достатъчно информация за която е достъпна за обществеността. Да направим, така да се каже, е, публично достояние на всеки отделен документ е, е, е недостатъчно, не, не, не е реалистично, просто не, не ни достига капацитет за това. не можем да го направим и на всички езици понякога документите се публикуват в публичното пространство, така да се каже, след 8 или след 12 седмици. Известно забавени има. Може би в сътрудничество с Европейския парламент след известно време бихме могли да съберем е, представители на е, неправителствени организации, отделни индивиди, за да е, се опитаме да съберем идеи и от тях и да чуем и техните оплаквания. Това е в крайна сметка част от нашата задача в рамките на програмата РЕПИТ за пригодност на законодателството и по-добро законодателство това ще бъде една обратна връзка, която ще ни помогне да поправим слабостите и да направим повече документи от обществен интерес в състояние на обществеността. Ако вие желаете гражданите да участват в по-голяма степен в всичко това, което ние вършим, естествено ще трябва първо да направите усилия, за да станат е, нещата, които вършите, разбираеми. Хората приемат законодателството, когато то действа, когато работи, когато то не работи, когато им, е, им създава само пречки, те не го приемат. Така че е необходим е диалог с е, представители на различни групи от обществото. Това е което мога да ви кажа по първия въпрос. По отношение на е, тристранните срещи, трилога, е, трябва да бъдем много внимателни. Не бих искал да навляза, така да се каже, в правомощията на парламента. Много често, каквото и да кажеш, се оказва, че това не е от твоите компетенции. Да, чувствам се малко оплашен, защото като че ли навлизам в едни по-опасни води. Бихме могли естествено да предложим да обхванем целият цикъл на законодателния процес съгласно договора и е, в този смисъл трилога не е непременно е, единственото решение или е, най-важното решение. Това е, може би, така, едно виждане и предложение от страна на комисията. Благодаря. Давам думата на следващия оратор, благодаря, господин председател. Действително това е интересно предложение във връзка с трилозите, господин Тимерманс. Ще ви помоля да вземете отношение по друга тема, която сигурно ще ви бъде по-приятна, а именно прозрачността на комисията. През 2014 декември ние започнахме да публикуваме е, много от е, информацията за заседанията с е, лобистите в Европейската комисия, но в последствие се оказа, че една голяма част от тези заседания са с технически характер или чисто административен характер и така нататък и като че ли прозрачността намаля. Така че какво смятате да направите във връзка с увеличаването на прозрачността в това отношение и как смятате, че ще се развият изобщо отношенията с лобистите в междуинституционален контекст? много често именно лобизма е предмет на писменно задаваните въпроси към комисията. Голям брой въпроси се отправят към комисията да кажем, в продължение на един легислатурен период аз съм задавала общо около 20 въпроса и в повечето случаи получавам в един разумен и подходящ срок отговор, но понякога обема на отговора или качеството на съдържанието в този отговор не е задоволително дали не бихме могли все пак да помолим за повече е, по-съществена информация, е, когато се подготвят отговорите на нашите писменно зададени въпроси. Е, това е, в крайна сметка, в интерес на информираността на гражданите. Е, и е, същевременно става дума за инструмент за отчетност и за прозрачност. Не става дума единствено за чиста статистика. Прозрачност първо, надявам се, можем да се споразумеем, имам предвид трите институции, да институционализираме прозрачността. Това ще помогне на мен в комисията и особено ще ми помогне, ако парламентът направи това, което комисията вече прави. Всички депутати да обнародват срещите си, да имат, срещ, да имат регистър за това, както имаме ние. Това много ще улесни нези, които искат да постигнат повече на плоскостта на прозрачността. Няма да даде резултат това, парламентът само да хвърля тежеста върху плещите на комисията и да се а, каже а, направете това, направете онова. Вижте, аз съм бил избиран а, 6 пъти в, европейс... в националния парламент. Всичките ми документи са публични и не виждам никаква причина да крия каквото и да било за срещите, които провеждам. Мисля, че мога да се надявам съвместно да вървим напред с парламента, а и да накараме съвета да се поразмърда. Това може би е най-голямата трудност. По отношение на плоскостта, на която да работим, ще повторя тук – Открит съм да разисквам с вас къде можем да постигнем по-добри резултати, но трябва да се признае, че има някои граници. Има срещи, които се провеждат от длъжностни лица, но над тях не се вземат решения. Тези, които вземат решения, трябва да гарантират пълна прозрачност. Но вие сигурно ще се съгласите, че някой път, ако сте управител или ръководител на една организация, налага се от време на време да защитите своите служители, когато те не могат да се защитят сами. Тоест тук трябва да се постигне равновесие, но съм с открит дух – да обсъждаме къде можем да се справим по-добре и къде можем да напреднем повече. Но аз също така отговорям за това да защитавам онези хора в моята организация, така че те да не бъдат изложени на общественото любопитство и контрол, ако не приемат решения. Мисля, че тук опираме до въпроса за баланс. Защото ако се следва тотална праволинейност, най-младите стъжанти ще трябва да си публикуват програмата за деня и да оповестяват какво са правили на срещите си. Не мога да кажа, няма да говорим за прозрачност. Напротив, нека говорим, но се надявам да говорим при условията на равновесие, на баланс и се надявам и трите институции да имат отношение към този разговор. По въпроса за вашите е, питания. Благодаря, че поставяте отново въпроса. Ние много усилия полагаме да отговаряме на вашите питания своевременно, т.е. срок. Но също така ми позволете да взема малко по-провокативна позиция на основата на опита си като парламентарист в моята страна. Понякога като депутат нас ни, като депутати нас ни интересуваше повече да зададем въпроса, отколкото да получим отговора. Това, което помага администрацията да работи целенасочено, е да се задават последващи въпроси, ако веднъж е, даден отговор не ви удовлетворява. Аз това правех, когато бях национален парламентарист. Ако ми дадат е, безсмислен отговор или не ми отговорят въобще, тогава задавам нов въпрос. Е, мисля, че с е, колегите в комисията е, сме постигнали много по-висока степен на точност и на внимание към вашите питания. Защото усещам, че парламентът започва повече да хапе, ако мога така да се изразя, отколкото беше преди. Това е усещането ми, това е и препоръката ми. В крайна сметка в тези процеси всички се учим. Uh, uh, uh. Колкото повече е, задавате въпроси, толкова повече отговори ще получавате. Ако не получите отговора, който смятате, че е редно да получите, питайте отново. Аз съм бил и в изпълнителната, и в законодателната власт, т.е. и в двете власти. И знам, че тук не опира нещата до култура или до това, от коя държава сте. Всеки експерт е, сложен, е склонен да даде и е, заобиколни или неясни отговори. За това ние питаме експертите, като им задаваме винаги много изчерпателни въпроси, така че да не могат да се отклоняват. Надявам се, че ще имаме успех следвайки тази линия. Благодаря, господин Звиевка. Же... Благодаря ви. Благодаря, господин заместник председателя на комисията. Високо ценя факта, че при вашата заетост и натовареност успяхте да отделите време, за да дойдете тук. Благодаря ви. Наистина се радваме, че имаме възможност да изразим вижданията си пред вас и да направим коментарите си пряко, лице в лице. Дискусията е много интересна. Стъпка по стъпка се стремим към качествена практика, т.е. към по-добро нормотворчество. Както правилно посочвате, всичките институции съвет, комисията и парламента трябва да се учат една от друга, като се опитват да приспособят инструментите, механизмите, производствата и да работим еднакво качествено. Сега ще се спра на устните въпроси. А, госпожа Реда е права. Някой път отговорите не са удовлетворителни. Аз знам защо. В миналите мандати, когато се задаваше въпрос от страна на парламентарист, се стигна до една специфична тенденция. Е, хора, които общо взето нищо друго не работеха, наваксваха с задаване на въпроси към е, комисията и така създаваха впечатление за дейност. Е, и не е очудващо, че тогава комисията даваше обтекаеми отговори или не отговаряше въобще. Такива въпроси заслужават такива отговори. Може би, ако въпросите са по-задълбочени и по-конкретни, това ще предизвика и вашия интерес да им дадете отговор. Сега, прозрачността е, е много дълбока тема. Трябва да бъдем прозрачни, колкото повече, толкова по-добре. Когато обаче се стигне до интереса на обществото към законодателния процес, този интерес не може да се очаква да е голям – не очаквам хората да се вторачват в законодателната процедура. Мога да кажа обаче, че обнародването на информация, оповестяването на информация в самото начало на законодателния процес е от основно значение. Не само се дава информация за законодателството, върху което се работи, но и се избягват недоразумения. Нека да бъдем е, искрени. Както добре знаете, господин заместник председател, имало и глупави законодателни идеи, които просто са ставали за посмешище. Тези грешки, които сме правили, макар и да не са многобройни, никога няма да бъдат забравени и винаги ще бъдат цитирани като пример за нашата глупост формата на краставиците, дължината на бананите, какъв аромат да излъчва една ароматна свещичка и други подобни. Така нашите институции се превръщат в обект на подигравки. Мисля, че трябва да работим по теми, които са добротворни за нашите граждани. Нека не допускаме грешки. Ако правим това, то ще е от полза и за репутацията на институциите. Казвайки всичко това, не мисля, че цялата информация от работата на институциите следва да излиза в общественото пространство, особено що се отнася до тристранните срещи. Господин заместник-председател, обменът на идеи в законодателния процес не следва да започва по време на тристранните срещи. Трябва да работим активно и неформално още преди тристранните срещи. Така законодателният процес ще става още по-ефективен. Що се отнася до самите тристранни срещи, знаем, че в тях се използват различни преговорни похвати. Ако публикуваме информацията за всички законодателни трикове, които използваме в една законотворческа процедура, това ще минира целият процес хората е, няма да разберат за какво си говорим и ще формират е, необосновано критично отношение към е, законодателите. За мен ефективността е по-важна от прозрачността. Нормативните актове първо и преди всичко трябва да бъдат резултатни, т.е. да имат ефикасност. Едва след това можем да искаме от хората да зачитат закона. Още два въпроса, още два проблема. Приветствам факта, че по-доброто нормотворчество е наш стремеж в името на помощта, която да оказваме на нашите граждани, нашите предприятия, на пазара на труда и в името на стимулирането на нашето стопанство. Само по този начин можем да разширим растежа в Европейския съюз и да повишим качеството на живот. Тук по-доброто нормотворчество е от основно значение, но когато погледна междуинституционното споразумение, има един елемент, който не ми достига, липсва ми в него. Критерият малки и средни предприятия. Надявам се обаче, след като ви чух, че и този критерий ще бъде вземан предвид в бъдеще. И накрая, още едно нещо, за което си мислех, че сме се разбрали. Оценката на въздействието. Оценката на въздействието трябва да бъде инструмент, който ни позволява да не допускаме грешки. стремейки се към по-добро нормотворчество. Особено ако законодателната процедура, свързана с един акт, трае 3 или 4 години. Представете си, че една законодателна процедура започне през 2016 и приключи през 2020. През този период условията непременно ще са се променили. Това рядко се взема предвид в оценката на въздействието. Връщам се малко назад. Ще кажа, че според мен е много положителен фактът, че е, преговорите приключиха, но изразявам съжаление, че приносът, нашият принос не беше по-голям. Друг въпрос по отношение на улесненията, механизмите и инструментите, съгласно споразумението, изразявам надежда, е, че е, ще се съобразяваме винаги с следните два елемента. Процъстяването на нашето стопанство и второ – оценка на въздействието на нашите нормативни актове. Надяваме се, че тези два елемента ще се отчитат така, както се надявахме в началото. I... Вие говорихте за по-точни въпроси. Никога не бих коментирал качеството на въпросите, които депутатите ни задават. Как бих посмял? Мога да коментирам само а, качеството на отговорите от страна на комисията. Признавам, че понякога това качество може да е и по-високо. Но виждам, че а, някой а, път, а, когато се дава отговор, а, комисията малко се занася. И а, даже разбирам защо го прави. Но, а, повтарям, ангажирал съм се да постигнем по-високо качество. И ще полагам усилия, особено когато става дума за въпроси, по които работим съвместно с парламента. Категорично тук има какво да се направи. Съгласен съм с вас, че в законодателството понякога правим, доколкото ние изработваме това законодателство, това, което в превода се нарича глупави грешки. Е, да кажем, е, контейнерите за олио. В какви съдове да се продава олиото. Има неща, които са абсолютно смислени за експертите в експертните групи. Но ако бъдат разгласени пред хората, които се ръководят единствено от здравия си разум, изглеждат смехотворни. Именно за това, когато правите един проект – ако в ранен етап го пуснете в интернет, сигурно ще чуете хора с здрав разум, които ще кажат Я чакайте сега. Какво а, ще правите като регламент? Регламент а, за а, това в какви съдове да се слага захтинат или олиото на масата в ресторантите? Понякога ни обвиняват, е, и без основание. Някой път е, такива обвинения идва от, е, идват от парламентаристите, особено когато не са се занимавали дълго с един въпрос. Това е прословутият въпрос за свещите. Тук инициативата дойде от промишлеността. Хората казаха, толкова много се затрудняваме, защото конкурентоспособността ни страда от това, че във всички държави членки има различни правила за обема на свещите, за тяхната големина и за контейнерите, за опаковките. И те поискаха от нас единни правила за единния европейски пазар. А, значи, ние имахме такива искания и от страна на промишлеността, и от страна на държавите членки. От 28 държави членки, 27 изцяло подкрепиха този акт при гласуването. Една се въздържа, сигурно ще се сетите коя е. И след това вестниците започнаха. Тия глупаци в Европейската комисия искат да ни наложат задължителни правила за свещите. Напротив, в този случай дадохме ясен пример за по-добро регулиране. Вместо да съществуват 28 различни национални изисквания, което принуждаваше предприятията да се борят за оцеляване, сега всички във всички държави членки имат едни правила, знаят какво могат да правят и това разширява възможностите за конкурентоспособност. А ако има повече конкурентоспособност, се създават и повече работни места. Така че, понякога вие сте прав. Правим глупави грешки, обаче някой път това, което се нарича глупава грешка, всъщност е по-добро регулиране. Сигурно ще трябва да се разяснявам всеки път. Вие направихте някои коментари за тристранните срещи. Аз и тук не бих взел отношение е, извън пределите на компетентността си. Съгласен съм, че винаги е, ще има призиви за съчетаване на ефективност и прозрачност. Аз винаги бих се застъпвал за прозрачност, включително и по теми, при които има съмнение дали прозрачността въобще нещо ни носи. Просто за да бъдем сигурни, нека го публикуваме. Но Разбира се, има неща, които са абсолютно неразбираеми за средностатистическия гражданин. Само неколцина експерти, които много добре са запознати с един въпрос, разбират какво е написано в акта, но дори тогава, в името на предпазливостта, когато се съмнявате, по-добре бъдете прозрачен. Разбира се, не по такъв начин, че да пречите на ефективността на работата и съм съгласен с вас, че понякога да се работи и при условията на поверителност помага на хората да намерят компромис без да се излагат публично. Това го знае всеки политик. За да могат хора на различни позиции да излязат извън позициите си и да търсят компромис, понякога е необходимо да се спазва някаква поверителност. Всеки политик го знае. Във връзка с критерия за малките и средните предприятия ще кажа, ако си свършим добре работата с платформата Refit, без да сме го казали явно, ще имаме критерии за малките и средни предприятия. Някой ден и така ще го наречем този критерий. Сега това не е политически въпрос, става дума за нещо, което се опира върху опита или върху нагласите на хората. Аз обаче е, знам, е, че е, вие проявявате голям интерес към тази тема. Многократно съм го чувал. По отношение на оценката на въздействието, искаме и се тя да е така с по-широки резултати, но мисля, че и това, което имаме сега е много по-добре от преди. Първо, сега контролът върху регулативната дейност ще е много по-широк от преди. Трима членове от Отвън и трима членове от комисията, които е, няма да имат никакви други задължения, то ще се занимават само с оценката на въздействието. Аз е, не съм против това да съществува е, изцяло извънредно, т.е. независима институция, е, работеща и за трите институции на Европейския съюз, за да прави оценка на въздействието. Тя не трябва да работи само за комисията. Според мен до това можем да стигнем в бъдеще. В, в държавите членки има натрупан опит в това отношение и мисля, че ще стигнем и до там. Тази група хора, които сега ще правят оценките на въздействието, за сега, мисля, ще върши работа. Тези хора ще бъдат много по-критични, защото има представители, така се каже, на външния свят. В динамиката на платформата Refit проверка на пригодността на регулативната дейност, те ще могат действително да разгърнат работата си. Мисля, че все още трябва да използваме възможността да се прави бърз преглед, бърза оценка на въздействието, когато има предложение за фундаментални изменения в един нормативен акт. Вие знаете, че използвам тази метафора понякога. Правим проект на Кон, а това, което излиза накрая е Камила. И е, не знам дали тези, които чакат Коня, са доволни да получат накрая Камила. Затова е наистина много важно да се прави оценка на въздействието преди да се вземе окончателното решение, ако в първоначалния проект са внесени фундаментални промени. Благодаря. Имаме малко оставащо време, едва 13 минути, 4 оратори. С ваше разрешение ще изслушаме първо четирите въпроса, за да чуят колегите поне някакъв, макар и кратък, отговор от вас. Първо, господин Кестер. Господин Тимерман, е, бих искал да се върнем още веднъж на темата прозрачност. Е, Моят колега вече говори по този въпрос, най-вече е, във връзка с е, е, споразумението с САЩ и ТИП, с Канада. Какво ще кажете по темата прозрачност? Преди около една година бе зададен въпрос във връзка с достъпа до документи, във връзка с водените преговори защо депутатите нямат достъп до тези документи и след това се оказа, че въпросът ми наистина е глупав. Очевидно става дума за всичко друго, но не и прозрачност, а по-скоро за насърчаване на непрозрачността. И нещата останаха така. Нещо, което много ме вълнува като депутат във връзка с споразуменията ТТИП и ТИСА, аз бих помолил и настоявам за повече прозрачност. Да, някои неща се попромениха вече в положителна посока, оценявам това. Но също времено, нека да се върнем и на а, примера за читалните, така да се каже, или залите, в които можеш да прочетеш нещо. Е, добре, оказва се, че в една такава читалня за два часа след обед можеш да получиш някакви документи, дори обаче не ти е позволено да си водиш записки а също времено става дума за доста сложни документи, особено е, във връзка с е, е, ТТИП. Документите са твърде сложно формулирани и един-два часа в никакъв случай не са достатъчни, за да формираш позиция по целия процес. И като имам преди това, че преди е, да вляза в читалнията, е, трябва да подпиша и нещо като декларация е, за това, че е, трябва да запазя в тайна всичко това, което съм научил. Т.е. аз не мога да го обсъдя нито с е, експертите, които са ми консултанти, нито с гражданите от моя избирателен район. Е, как ще стигнем до по-висока степен на прозрачност? бих поискал и бих си пожелал в крайна сметка, ако комисията наистина е загрижена за прозрачността, именно когато става дума за толкова важни теми като ТИТИП, да се предвиди един по-отворен режим на достъп и на запознаване на определени групи от обществото с съдържанието на документите. Благодаря ви. Много ви моля за по-збити изказвания, защото иначе няма да има време. Госпожа Хаутова има думата. Благодаря, господин заместник председател. Днес постигнахме много важен етап по един проект, който от години работи Европейския парламент. Аз съм докладчик за предложения закон за административно-процесуални норми Разговаряхме с вашия заместник генерален секретар, госпожа, госпожа Мишо. Съветът бе представен от господин Люлегал, казва ораторката. беше много оживен дебата. Това, което ме изненади, беше много приятно е, че никой не каза веднага не. Тоест, всички бяха готови да говорят и да обсъждат дори подробно. Uh, Мисля, че това ще е много полезно за вашия дневен ред, свързан с по-доброто нормотворчество. Повечето от оратори, включително господин Диамандур, бивш е, омбудсман, е, казват, че трябва да има и по-добро администрация или администриране. Това не е просто един допълнителен закон. Мисля, че той ще улесни вашия живот и ще улесни живота и на европейските граждани, и на европейски е, дружества и институции. Защото има много организации, с които те работят. Господин Диамандурус спомена, че броят на агенциите от 4 през 2004 година, сега е 44 през 2013. Голямата част от тях имат свои собствени правила. Дори за промишлеността това не е много полезно. Така че много ви моля да се вгледате и в това и да видим дали не може да ви убедим в крайна сметка. Госпожа Розие. Е, Благодаря, господин заместник председател. Аз много добре чух целите ви във връзка с междуинституционното споразумение и на фона на философията за по-добре, по-добро регулиране Чух какво казахте за малките и средните предприятия. Вие казахте, е, че е, понякога демагогски се критикува Европейския съюз, но аз мисля, че някой път е, Европейският съюз подлежи на по-големи критики за това, което не прави, а не за това, което прави. Аз ще ви кажа два примера. Първо, директивата за правата на акционерите. Ние се опитахме с нея да отговорим на скандалите за неплащане на данъци. Искахме мултинационалите да плащат в различните държави, в които имат дейност. Това съответства на исканията на гражданите, на изискванията за прозрачност и днес ни се казва чакайте проекта на комисията който не пристига, не пристига този проект на комисията, защото се чака оценка на въздействието. Ами, е, трябва да се знае какво ще печелят като данъци държавите е, и ако тези печалби ще бъдат неимоверни, е, мисля, че печалбите или загубите на предприятията, които укриват данъци, не следва да тежат върху везната. Тъй, че тук оценката на въздействието не е аргумент. Друга тема, която също разискваме в нашата комисия е тази за географските означения е, за е, неземеделските продукти. Е, както знаете, има занаячийски продукти, които по точно определен начин се произвеждат. Аз ще цитирам тук порцелана от Делфта, който сигурно ви е близък до сърцето. Но комисията не желае да внесе проект. Имаме бяла книга, имаме задълбочени проучвания от 2013 година с положителна констатация, имаме зелена книга за това, че и държавите членки са за приемането на такъв акт. Докладът на комисията бе прият с много голямо мнозинство. Ние искаме да внесете проект за защитата на тези значи продукти и вие ни казвате пак оценка на въздействието. Аз се надявам, че като чух целите ви и като чух стремежите ви, в крайна сметка, поне по тези две теми, комисията ще предприеме действия и ще внесе проекти. Госпожа Кауфман, с едно изречение. Забележките във връзка с междуинституционалното споразумение ми харесаха. В общи линии споделям вашата оценка. Ние в крайна сметка потвърдихме това мнение като Европейски парламент. По един или друг въпрос, естествено, имаме малко по- различни мнения. За трилозите не съм съвсем съгласна. Смятаме, че извън Европейския парламент би трябвало по друг начин да действаме, за да постигнем споразумение. Но ако ние като за законодател желаем действително да постигнем добър резултат, това е нашия път. Да. Въпросът ми обаче е свързан с гражданската инициатива. И тъй като говорим за прозрачност и за участие на гражданите, е, ще ви помоля да ни кажете докъде е стигнала дискусията в рамките на комисията. Ние бяхме подготвили един доклад за гражданската инициатива и е, той трябваше да послужи като основа за подготовката на един проект регламент. къде е стигнала комисията? Thank you very much. Благодаря съвсем набързо. Благодаря, господин Кастес, за това, че казахте, че прозрачността се увеличила с международните ни преговори Treaties. по договори като ТИТИП. Винаги обаче ще има определени граници на прозрачността, защото разкриването на определени елементи може да попречи на преговорната ни позиция, тъй като другата страна също в същото време не оповестява цялата информация. Част от информацията може да получите поверително. Ако тя бъде пусната публично, може това да доведе до търговски щети. И това е факт, когато говорим за търговски преговори. Мисля, че като комисия увеличихме в голяма степен прозрачността. Мисля, че няма друга няма други международни преговори, при които да има такава прозрачност. Ако намерите някъде такива, моля кажете ми, аз не мисля, че има. Аз съм на страната на парламента. Ако искате да се увеличи тази прозрачност, разбира се, в граници. Винаги ще има момент, в който ще кажем, това може да споделим, но то е само поверително, за да защитим интересите на европейците. Аз имам четвърт век опит от преговори на международни форуми. Не може да се постигне добър резултат за теб, за твоята страна, ако ти си единствения, който дава цялата информация, а от другата страна се действа потайно. Това винаги отслабва позицията ти. Така че има определени граници но ще продължаваме да търсим по-голяма прозрачност. Що се отнася до административното право, е, аз съм отворен за всякакви дебати, но не съм за едно решение, което да си търси проблема. Тоест, ако може да ме убедите, че това решение всъщност е нещо, е, което е насочено към решаване на определен проблем, който трябва да бъде решен и че не надхвърляме нещата, тогава ще ви подкрепя. Но явно ще трябва да поработим, за да се вгледаме в този проблем, но, но, но не се придържам към никакви догми в това отношение. Що се отнесе до оценката на въздействието? Сега, оценката на въздействието не е нещо, което да използваме, което да замени вземането на решение на политическо ниво. Не. То помага на политиците да вземат решения, разполагайки с повече информация. Ако искате Камила, ще получите Камила. Но много често правим компромис и след това чакате кон Мислили сте си, че с компромиса пак ще получите Кона, получавате Камила. Случва се това с законодателството. Имаме 28 държави членки, 750 депутати и много често се радваме, че имаме компромис и факта, че е постигнат компромис е по-важен от съдържанието на компромиса. И нези, които страдат от резултатите, са МСП и гражданите. Ние не искаме те да страдат или поне по-малко и да извличат по-голяма полза от законодателството на Съюза. Така че не ме разбирайте погрешно. А ако искате да пренебрегнете оценката на въздействието и нейните резултати, защото не отговаря на вашите очаквания, чудесно, вие сте шефа, вие решавате какво се прави, държавите членки постоянно го правят. Много често някои, примерно в Германия, казва това ще означава допълнителни разходи, след това Бундестага казва, да, обаче имаме политическа цел и ще го направим, но поне се взема решение с отворени очи, като се знаят последствията. Това е за оценката на въздействието. И ние ще направим а, своите предложения след оценка на въздействието и макар, че те изглеждат добре, тези предложения, казвам го на госпожа Розие, пак ще вземем съответното решение и ще направим оценката на въздействието. А, след това, не знам кога ще сме готови за следващия ви въпрос, работим по него. Благодаря ви за вниманието. Съжалявам, че накрая просто в телеграфен стил говорих, но трябва да тръгна. Благодаря ви, е, господин е, първи заместник председател на комисията. Изслушахте въпросите на депутатите. Много ви благодаря за присъствието. Надявам се да се срещнем отново в е, най-скоро време. Thank you very much.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 и така, преди да преминем към следващата точка, която е размен на становища с Европейския омбудсман, бих искал да ви информирам за две решения на координаторите. Първо, госпожа Хаутола бе назначена за докладчик за защитата на имунитета на бившия депутат и Розарио Крочета. След това господин Хризоконос ще бъде докладчик по един доклад за финансова сигурност и компенсации за офшорни дейности. Това е решение на координаторите. Uh, please, several seconds before the няколко секунди преди да дойде тук Европейският омбудсман ще минат. Прекъсвам за малко. That's right. So shy, omitted.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 Dear colleagues, we can continue. Уважаеми колеги, продължаваме. Добре дошла. May I welcome, uh... И така, добре дошла на госпожа Емили Орайли, европейски омбудсман. Вие сте в Комисията по правни въпроси. Бих искал да ви благодаря, госпожа Орайли, за това, че приехте нашата покана да разменим мнения за една анкетна комисия, която сте организирали през юли 2015 година и която интересува много нашата комисия, тъй като тя отговаря за организирането и статута на съда. Както знаете, комисията отговаря за номинирането на представителя на парламента по, по борда по член 255 за подбор на членовете на съда. Е, това проучване, разследване, анкетна комисия, за което говорим днес, е свързано с отказ на съвета да публикува становището на този борд свързани с номинациите за съда и за общия съд. Ако ми позволите, обаче бих казал, че се засяга също и нещо, което е доста по-широко по обхват и е особено щекотливо днес. А то това е прозрачността на обществените институции. В този контекст нашата комисия много ще се радва Отвъд обясненията по това разследване, свързано с становището за номинирането на съдиите, да споделите и своите становища за това, как трябва да изглежда на практика прозрачността и каква е вашата роля. Би било интересно да знаем, например, докъде вие възнамерявате да отворите процедурите си за набиране на кадри към обществеността. Казвайки всичко това, ви давам думата, госпожо Орайли. Благодаря, господин председателю. Добър ден. Благодаря ви, че ме поканихте да говоря днес пред вас. Многократно съм казвала, че връзката между омбудсмана и Европейския парламент е изключително важна. Затова приветствам тази първа възможност да говоря пред вас. Моята мисия е да служа на европейската демокрация, като работя с институциите на Европейския съюз за създаване на по-ефективна, прозрачна и етична администрация. Всички тези аспекти на мисията ми са взаимосвързани. Те са свързани най-вече с прозрачността. Като е прозрачна, администрацията може да е подотчетна на гражданите, на които служи, може да им покаже, че всъщност работи ефективно и етично. Достъпът до информация за това как Европейския съюз институциите работят е изключително важна, за да може гражданите да вярват на съюза. А съюзът има нужда от такава вяра, особено в времена като днешните, където има и вътрешни и външни предизвикателства. В този контекст и след вашата покана ще споделя днес вас подробности за нашето разследване до този момент, за един случай конкретен и ще ви слушам. получихме е, жалба от едно НПО, Access Info Europe от Мадрид и Info Interest Clinic, едно партньорство между Нью-Йоркск Парижкия университет и по-специално правния му факултет и е, един Парижки университет. Става дума за това е, как работи един борт по е, член 255 от договора. Дава се в този борт обща преценка на унези, които биха могли да бъдат назначени за съдии в Общия съд и Съда на Европейските общности от 2010, всъщност между 2010 и 2013 година, 22% от становищата са били отрицателни. Трябва да кажа, че всяко едно становище, положително или отрицателно, е било прието от съвета. Нещо, което подчертава значимостта на този борт. Седем човека са в този борт. Това са бивши съди от съда и Общия съд или членове на Върховния съд, както и юристи, които са признати по цял свят. Един от тях се предлага от Европейския парламент. Съветът предоставя секретарията за този борт. И в този случай иска да види становищата на този борт, но се отказва достъп от съвета. Иска да се види как са създадени тези становища. Становищата се изготвят последния начин. Първо се изброяват различните етапи на прегледа. След това се излагат аргументите в подкрепа или при отхвърляне, що се отнася до правоспособността на кандидата, професионалния му опит, способността да изпълнява задълженията на съдя по независим и безпристрастен път, познаване на, на езици и е, възможност да работи в международна среда. Този борт смята, че позициите му за пригодността на кандидатите не могат да бъдат оповестени по обществеността, пред обществеността, заради защитата на данните, за това да бъде издържан процеса и други причини. От коментара по първия доклад за дейността, като че ли дейността се покрива от регламента 1049. Първият въпрос бе, е, тук бе, че съветът не е сметнал, че регламент 1049 е приложим към становищата на този борд. Бордът, според тях, не е свързан с съвета и той се отчита само пред държавите членки. Тази позиция според мен бе проблематична по различни причини. Регламент 1049 е там, за да може да има максимален публичен достъп до документи. Там ясно също се залагат изключенията при такъв достъп. Тези изключения трябва да се разглеждат в тесен смисъл. Ако не се прилага регламент 1049, то тогава едно искане за достъп до тези становища зависи просто от временното настроение на съвета. Аз лично казах, защо този регламент трябва да се прилага към становищата на този борт. Точно преди коледа съветът каза, че следвайки ново политическо решение, регламент 1049 може да се прилага за достъпа до тези становища на борта. Искам да се възползвам от тази възможност да благодаря на съвета за конструктивния отговор на този аспект и той доведе до тази важна стъпка. Но, имайки предвид, че вътрешната процедура на съвета, що се отнася до искане за достъп до информация, не е същата като процедурата а, при омбудсмана, съветът не можа да даде отговор на искането за достъп на базата на регламент 1049 в контекста на моето е разследване, за да може искането за достъп да бъде разгледано по регламент 1049 и щите трябва да подадат ново заявление пред съвета, ако искат. Ако не се даде обществен достъп след това ново заявление за достъп, тогава аз вече ще мога да проуча защо е отказан достъпа. Трябва да се отбележи обаче, че отговорът на съвета макар че не се основава на регламент 1049, показва, че може да се откаже достъп до информация, защото там се цитират различни становища, свързани с правото на лична информация и становището на членовете на борда. Говори се за лични данни, достъпа до документи и 45-ти регламент за защита на личните данни. Трябва да се направи тест за баланс, като се вземе от една страна обществения интерес и правене а, на разграничение между оповестяването на положително становище и на отрицателно становище. Сега трудно ми е да говоря за това, ще изчакам а, да видя какво се случва с всички заявки по този регламент 1049. Искам да чуя и вашето становище, особено имайки предвид че отново може да се стигне до мен, ако се откаже достъп до информация на тези ищци, които първоначално се бяха обърнали към мен. Благодаря ви за поясненията. Сега е време за дебат, за обмен на становища. Иска ли някой да вземе думата? Госпожа Реда. Uh, thank you. Благодаря, госпожо омбудсмен, за това, че сте тук, за да поговорим по този важен въпрос. Разграничаването между положително и отрицателно становище, това е последния въпрос, на който вие се спряхте. Действително това е важно да кажем, положителното становище ще бъде, че еди кой си е, разполага с необходимите умения и качества и ще бъде е, назначен, да кажем. А, а, можете ли да уточните, в крайна сметка, до каква степен е, е, се ограничаваше, да кажем, е, е, така, жалбата или искането за достъп до документи до съвета и дали се отнасяше до всякакви видове становища, или само положителни, или само отрицателни. Е, е, отнасяше се до всички видове е, становища. Е, в рамките на е, целия процес е, се предвижда естествено да има и е, отрицателни и положителни становища и аз предполагам, че жалбата ще се върне при мен. И тъй като отказа на съвета е, че няма да се предостави достъп до никакви становища, жалбоподателят е възможно да посочи е, така, значението и на отрицателните, и на положителните становища в е, втората жалба. Не зная защо в крайна сметка е, не се предоставя достъп до положителните становища. Да кажем, при отрицателните становища е възможно да има съображения от е, сорта на тези, които са изтъкнати в отказа на е, съвета. Е, ако едни отрицателни становища станат достояние на обществеността, тогава е възможно това да има неблагоприятно отражение върху съответната личност. Но а, предполагам, че съдиите така и така ще вземат отношение по тези въпроси и, е, и може би ще променят и цялата процедура. При всички положения е, е важно в рамките на този орган или борт е, да се работи по-прозрачно, да се получава повече информация за всичко това, което те вършат. Ако съветът отново откаже достъп, аз вече ще мога да взема отношение по въпроса и да кажа, да кажем, че този отказ би трябвало да се отнася само до отрицателните, а не до положителните становища и така нататък. Госпожа Халтала, един коментар и два въпроса от моя страна. Като член на националния парламент на времето, отговарях за предложенията и номинациите за нов генерален секретарат, секретар. И след това трябваше в рамките на един по-тесен кръг да направим подбор на най-подходящия кандидат. Имаше различни мнения, различни становища за това какъв е, трябва да бъде подходящият е, кандидат. Така че е, моето мнение е, че може би не всички становища действително трябва да се публикуват или поне не цялата информация, която се съдържа в становищата. Но аз мисля, че има е, известни е, изключения, предвидени в регламент 1049. Е, е, бихте ли ни е, казали докъде стигат всъщност тези ограничения? Според вас е, е в кои случаи не бива да се отказва достъп. Говорихме за прозрачността и е, днес преди обяд и след това с е, заместник-председателя на Европейската комисия господин Тимерманс и за необходимостта от баланс между ефективност и прозрачност. Е, включително и по отношение на публичния достъп до документи в рамките на тристранните срещи на трилога. Дали сте проучвали този въпрос, прозрачността на триолозите? Благодаря ви. Мисля, че Бордът всъщност оценява индивидуално всеки кандидат Естествено, те правят така, специална оценка на хората, които, да кажем, се предлагат за втори мандат. И имат и, така да се каже, нещо като длъжностна характеристика на подходящия кандидат с определени свойства и качества, които той трябва да притежава в това отношение. Е, е так, мисля, че е, да, това е така. А що се отнася до трилозите, Чува вече оплаквания за това, че е, няма достатъчно прозрачност е, и че е, е, трилозите биха могли да бъдат по-ефективни, е, ако все пак в един определен е, етап от е, преговорите на тристранно равнище не се публикува цялата информация. Но. Е, Разбирам, че това е, е един много трудно достижим баланс между ефективността и прозрачността, е, е, е, Събира се информация в това отношение от моите колеги в Сметната палата и това, което мога да ви кажа е, че при всички положения ще направим публични консултации по този въпрос. познавам добре позицията на заместник-председателя Тимерманс. Много финна понякога е границата, която трябва да се очертае. В Ирландия прозрачността във връзка с националните законодателни процедури е, е също една много актуална тема. Предвижда се широк е, обхват на е, тази прозрачност и включване на колкото е възможно повече заинтересовани страни. Защото след това е важно е, и за избирателите, и за всички граждани, и най-вече за заинтересованите страни, да се знае кой каква позиция е заемал в рамките на преговорите или на цялата законодателна процедура и защо точно е, е застъпвал едно определено становище. Смятам, че е много важно да се знае по какъв начин е избран е един съдия в Общия съд или в Съда на Европейския съюз. Това е част от неговата творческа биография, от неговия път като професионалист и в това отношение естествено се знае, че когато се кандидатира ще се подложи на проверка всичко свързано с личността си, най-вече професионалната ти дейност, но и твоя интегритет като личност. Госпожа Дълва. Благодаря, господин председател. Нямам въпроси. Но тъй като госпожа Орайли поиска нашето виждане, имам желание да се чуе гласът ми и да кажа, че разбирам и изцяло споделям всички опасения и призиви към прозрачност. Мисля, че за организацията и за доверието към институциите прозрачността е от основно значение, но когато става дума за лица, ми се ще да проявим известна, ако мога така да се изразя, сдържаност. И много интересно беше да ви чуя да кажете, че прозрачността не е грижа. Мисля, че трябва да бъдем много внимателни. Става дума за лица, за становищата и вижданията за определени лица. И въпреки, че като цяло съм положително настроена към прозрачността, трябва да знаем, че разгласяването на информация за лица може да доведе до увреждането. И може да стане така, че в бъдеще да няма кандидати. Защото е, това са хора, които са достигнали до някъде в кариерата си и не биха желали е, да бъдат излагани и всичките им пропуски, недостатъци да бъдат излагани на показ. Особено ако става дума за отрицателни становища, не мисля, че е редно те да бъдат разгласявани публично, когато засягат физически деца. Благодаря. Това не беше въпрос you would like to comment on that, Mr. Turle? Това не беше въпрос, освен ако не желаете изрично да го коментирате сега, господин Дебретон. Да, съвсем набързичко. Господин председател, темата, която разискваме е фундаментална. Прозрачността е задължителна за демократичните институции. И днешното заседание поражда у мен известни безпокойства за институциите на Съюза. Преди малко господин Тимерман се опита да ни успокоява и е, всъщност е, има толкова е, дълъг списък на теми, при които липсва прозрачност. Административният кодекс, който се спира от комисията и редица други досията, по които комисията не желая да работи. Е, също така съветът е, се опитва да е, прикрива някои становища в името на спорни тълкувания на регламента. И също така не бива да крием, че има известна липса на функционалности в Европейския парламент. Някой път той приема решения, които са необясними по отношение компетентността на нашата юридическа комисия, например. Е, значи, що се отнася до прозрачност и при комисията, и при съвета, и при парламента не всичко е наред. И тристранните ни срещи не са чак толкова прозрачни. Е, е, госпожо Орайли, трябва да ви отдам дължимото. Ако има нещо, което е прозрачно в Европейския съюз, това е омбудсмана. Вашата институция, вашата длъжност. Поздравявам ви за това. Okay. Uh, these were not questions, but uh, не ставаше дума за въпроси, а по-скоро за е, положителни коментари, за които им благодаря. мисля, че има още един е, е, въпрос. Да, ако има време, естествено. Един въпрос отново свързан с негативните, отрицателните становища. Междувременно е, промених мнението си, защото е, виждам, е, че става дума всъщност за, така да се каже, за вътрешен въпрос при разграничаването на положителното и отрицателното становище. Е, нещата обаче естествено са важни е, от гледна точка на е, оценката. Независимо от това, че в крайна сметка и едното и другото становище от обществен интерес си мисля, че когато, да кажем, се публикуват единствено положителни становища, тогава дори интереса, публичният интерес ще бъде още по-голям, така да се каже, създава се воля-неволя едно становище, че само определени личности се лансират и приемат а, между 2010-2013 година а, 22% негативни отрицателни становища. В повечето случаи става дума за хора, които кандидатстват за втори мандат. Някои от тях обаче са одобрени, да. Добре. Благодаря ви. Като че ли сме изчерпали вече въпросите, които искахме да ви зададем, госпожо Орели. Тази размяна на мнение беше важна за нас. И освен това служи за задълбочаване на отношенията ни и сътрудничеството с Европейската сметна палата. Благодаря ви за това, че бяхте тук.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 Сега продължаваме с точка 13. The reporter, uh, present in the hall. Като се има предвид, че докладчикът е в залата, можем да пристъпим към разглеждане на точката. Става дума за едноличните дружества с ограничена отговорност и ще разгледаме работния документ. Давам думата на докладчика. Eh, muchas gracias, señor presidente. Distinguidos colegas, en este segundo documento de trabajo... И така, почитаеми колеги, това е втория документ, който предлагам на вашето внимание. Мога да кажа, че до сега работата по този проект е доста напреднала. Телеграфно ще ви запозная с е, предисторията на документа. На 19 април 2014 комисията внесе проект на директива. През октомври 2014 бе назначен докладчик, който да следи работата по това досие в Комисията по правни въпроси. През декември 2014 бе проведен първият обмен на позиции в нашата комисия. От тогава стана ясно, че има доста голяма опозиция срещу предложението от някои членове на парламента. Е, поставя се сериозно въпросът дали този проект е жизнеспособен. Има някои фундаментални опасения, които трябва да бъдат преодолени, за да се работи върху доклад. През е, февруари 2015 беше представен работен документ. Обаче тогава не се разсеяха съмненията и опасенията, вече изразени в парламента. Е, различни предприятия, профсъюзи, хора, които взимат политически решения, държави, членки, отделни физически лица, експерти, представители на научните среди проявиха интерес към проекта. Бяха проведени срещи с докладчиците в Сянка. Много искрен опит е, да се намери изход. Е, проектът бе отхвърлен от комисията по заетостта, но смятаме, че това не е правилен подход. Комисията за вътрешен пазар възприе много смислен подход и подкрепяме този подход на комисията ИМКО. Този документ ще бъде окончателен, краен работен документ, Не бихме желали да разочароваме онези, които подкрепиха включително и мен като докладчик. Могат да се следват допълнителни процедури. Този процес може и да продължи или пък да се съберем с докладчиците в сянка. Искаме да изведем процеса до край, какъвто и да е неговият резултат. Положителен или не толкова положителен. Искам сега да ви запозная с някои от основните елементи на работния документ. Госпожи и господа, докладчиците в Сянка изразиха много сериозни възражения, които са взети предвид при работата върху доклада. Няколко въпрос. Ако ви интересуват подробностите, насочвам ви към документа. Ако искате по-подробна дискусия. Има предложение за това малките и средните предприятия и микропредприятията – да бъдат включени с до 5 и до 10 служители, съответно. Някои проблеми сме откроили, именно възможността за плащане на повече данъци, възможността за създаване на нови дружества. Смятаме, че малките и средни предприятия и микропредприятията трябва да могат да стават е, еднолични дружества с ограничена отговорност и така да придобиват юридическа правосубектност. Това е предмет на член 7, 8 и 9. Искаме малко е, по-далеч да стигнем и от проекта на комисията. Да могат да се отшедяват тези дружества като ЕОД, е, без обаче да се стига до създаването на така наречените кухи фиктивни дружества и да няма избягване, неплащане на данъците. Значи е, в проекта се предвижда учредяване онлайн. Когато има съмнение за измама, е, тогава може е, учредителите да бъдат призовани да се явят лично за учредяване на дружествата. А ако няма никаква дейност учреденото дружество, могат да се предприемат действия да се разбере защо не работи. Ще има а, еднообразен, примерен учредителен акт, а, който трябва да, определя, да отговаря на определени изисквания. А, като и държавите членки може да поставят изисквания в тази връзка с съответствие с член 13. Е, изискванията на съвременния живот е, са съчетани е, с максимални улеснения. Член 13 и член 16. Минималният капитал е 1 евро, обаче трябва да има и гаранции, че дружеството ще се занимава с реална дейност. Госпожи и господа, не искам да ви занимавам всички подробности. Сигурен съм, че сте имали възможност да се запознаете с документа и сигурно имате, сте имали възможности и шанси да обмислите тези основни пунктове, които изтъкнах. Сега в момента се намираме в период, в който сме длъжни да създаваме работни места, да помагаме на безработните, да стимулираме активната заетост. Хората напускат училище, напускат си работата. Въобще няма сигурна заетост. Младите хора в Европа очакват да направим нещо. Те очакват от нас да им дадем възможност да създават собствени свои предприятия. И ние трябва да правим това чрез нормативна уредба, а именно чрез регламенти за създаването на дружества. Това до голяма степен съответства на плана Юнкер и смятам, че ще остане приоритет и в бъдеще. Опитвам се е, в цялата си работа да се ръководя от тази обща генерална идея. Не ми е възможно да се съглася с мотивите на съвета в тяхната цялост. Не съм е, в състояние да приема и препоръките на докладчиците в сянка в крайна сметка най-различни промишлени търговски отрасли проявиха интерес към този нормативен акт и смятам, че парламента трябва да бъде източник на максимална прозрачност, когато това е възможно. В качеството ми на докладчик се чувствам длъжен да гарантирам, защото ние да се придържаме към собствената си политическа визия Казах в началото на изказването си, че този документ е необходим за създаването на нови възможности. И тук е възможно да се съчетаят различните виждания, за да се създадат такива нови възможности. В крайна сметка се надявам, че с различните изменения, които ще постъпят, е, ще можем да подобрим качеството на документа. Да, вярно е, че има и някои правомерни опасения, така с по-идеологическа природа. Това е и причината е, да не можем да подкрепим документа в първоначалната му форма. Често пъти е, комисията предлага нещо, обаче действителността е такава, че това нещо не може да бъде прието без никакви изменения – така се правят нашите закони. Наши, някои наши текстове са дори обречени на провал, понякога е необходимо да бъдат оттеглени. Някой път е, вместо регламент е, решаваме да минем към директива. Отказваме се от регламент, възприемаме формата на директива. когато няма достатъчна подкрепа за едно предложение, за един законодателен проект, е, някой път се налага да се внесат сериозни промени в него или пък и да бъде оттеглен. Аз е, обаче стоя за това становище и при... ще приветствам всички ваши бележки. Очаквам реакциите ви, били те положителни или отрицателни. Благодаря. Мисис Регнар. Госпожа Регнер. Благодаря, господин председател. Преди да задам въпроси да направя някои бележки, ще благодаря много сърдечно и изрично на докладчика за неговото търпение и за грижливия подход към темата. А задачата не е никак лесна. Дори и по отношение на продължението, на продължителността на цялата тази работа, ние от известно време вече се занимаваме с тази тема. Опитваме се по някакъв начин да сближим позициите си и нашия докладчик много внимателно ни помага в това отношение. Имам конкретен въпрос. Аз след това ще направя и някои бележки по работния документ. Въпросът се отнася е един от най-щекотливите въпроси, е, по които и ти взе отношението което е именно седалището. Големия проблем с е, е, фирмите фантоми, с пощенските кутии, всичко това, което е свързано с данъчни измами, пране на пари, укриване на данъци и така нататък е свързано в крайна сметка с този въпрос. Формулировката на член 10 е кратка и стегната. Аз я разбирам напълно, но а, на немски е написано, че а, съгласно устава а, седалището и централното място, основното място на стопанска дейност са на едно и също място. А, цитирах го и на английски. Означава ли това, че е, става дума за абсолютно е, задължение, така да се каже, е, за седалището съгласно устава и основното място на стопанска дейност да бъдат на едно и също място и да съвпадат. И не можем ли да допуснем и някои случаи, в които седалището е на едно място, да кажем, а пък центъра на стопанската дейност на друго място? Разбирам, че се стараем естествено да ограничим всякакви възможности за злоупотреба, но все пак бих желала да чуя твоето мнение по този въпрос. И сега няколко бележки по приложното поле. Например, много се радвам, че в момента вече а, нямаме големи опасения, а именно, че не става дума за големи предприятия и че големите предприятия няма да могат да се възползват от този инструмент. Така че той остава на разположение най-вече на малките и на микропредприятията. И сега ще попитам, означава ли това, че става дума за предприятия, които имат по-малко от 50 работещи? и е, които е, е в крайна сметка, е, да кажем, работят най-вече в сферата на строителството, защото е, много често там имаме подизпълнители, по-малки фирми. Така че е възможно чрез път изпълнителите отново да се стигне, така да се каже, до голямото предприятие, което искаме да изключим от приложното поле. И стигам до примера с Макдоналдс. В друг контекст, в групата за данъчната политика сме се срещали и сме обсъждали е, въпросите, свързани с Макдоналдс, е, най-вече във връзка с данъчните измами. И е, е, там съвсем ясно. Стана дума за това, че е, е, на принципа на франчайзинг е, се структурират една голяма част от предприятията. Отново става дума за редица подизпълнители, за една доста разклонена голяма структура. Такъв е случай с ESP. Как стоят нещата според теб? И освен това, регистрацията онлайн – е, тук, да кажем, също се очакват известни опити за злоупотреба. Възможно е да кажем е, е, малко по-късно да се издадат съответните документи във връзка с регистрацията. Най-вероятно случаите на злоупотреба и изобщо опасността от злоупотреба ще се прояви истински в периода на прилагането много често установяваме това при правните актове, които приемаме, така че е възможно по-късно да установим, че това не е най-подходящия инструмент е, онлайн регистрацията. И е, още нещо, разбирам много добре, тук е и комисията, че е, Става дума най-вече за а, интерес на комисията да а, продължи да работи по това досие, но времено има като че ли една засилена лобистка дейност в това отношение, включително и спрямо председателя на Европейския парламент. Аз разбирам, че е, има твърде много хора, които са заинтересовани, които биха желали да е, продължат работата по е, е, темата еднолични дружества с ограничена отговорност. Когато казвам заинтересовани, имам предвид най-неутралния смисъл на думата, но е, сега, в заключение ще кажа само, че е, докладчикът предлага е, един доста неутрален документ, но независимо от всичко, аз смятам, че е най-добре да отхвърлим предложението за едноличните дружества с ограничена отговорност в този вид и най-вече въпроса за седалището ми смущава. Благодаря. Благодаря, госпожа Халтала. Припомням, че времето ни е много кратко, затова ви моля да бъдете максимално лаконична. Благодаря. Нашата група бе силно критична към проекта на комисията. И много се радваме, че господин Дегранде се положил такива усилия да преодолее някои от основните ни опасения. Е, е, Например, необходимостта е, дружествата да бъдат задължавани и да градят така наречените законови резерви. Нещо, което предвижда проекта на комисията, който на свой ред е недостатъчен, неадекватен. Също така е, имаме силно критично отношение е, към идеята за разделяне на различните видове седалища и места за упражняване на дейността и прочие. Много трудно е да се предложи решение, което е еднообразно да се прилага във всички държави членки, защото по въпросите, е, за които се отнася този проект, законодателството на държавите членки доста се различават. Поради което и ние се опасяваме, че проектът, ако бъде прият, ще доведе само до по-нататъчно фрагментиране и сложност и ще затрудни прилагането на националните законодателства. Изкушавам се да се върна на първоначалното си виждане. Ако искаме да създадем нещо от подобен характер, което да е полезно, ние се нуждаем от ревизия на дружественото право на Европейския съюз, за да създадем необходимата нормативна уредба. Аз е, съм разисквала въпроса е, с колеги в групата, както и в комисията по заетостта, обаче не виждам е, дали въпреки усилията на докладчика ще успеем да подкрепим предложението. Не съм сигурна в това просто. Благодаря. All, uh... Госпожа Ютала. Благодаря. Най-напред искам да кажа, че критиката срещу този проект не проистича от идеологически съображения. Искам да успокоя с това докладчика. Нашите критични бележки проистичат от факти и реални опасения. Искам да благодаря за допълнителните изменения и предложения за подобряване качеството на проекта, но те няма да са достатъчни е, те няма да попречат проектът, ако се превърне в нормативен акт, да стане инструмент е, за злоупотреба и измами. Рискът от създаване на кухи дружества все още присъства. Още повече като се има предвид процесът на регистрация в интернет. Ако чрез е, измененията на докладчика сега държавите членки имат право да задължат учредителя към физическо присъствие, е, те не могат да го принудят. Е, ако лицето е в чужбина, как ще го принудят да се яви лично? Както писах преди коледа на докладчика, миналата година пет органа в Швеция изпратиха на шведския Шведското Министерство на правосъдието мотивирани писма, изразявайки голям брой опасения във връзка с проекта на комисията за създаването на тази нова правно-организационна форма на дружество. Например, органа за борба с стопанската престъпност постави проблема за упростения процес на учредяване. Според този орган, подобно учредяване ще улесни анонимното притежаване на подобни дружества и ще улесни кражбата на идентичност. Също така има практическа липса на изисквания към капитала – има и някои други проблеми. Като цяло тези органи, които писаха на Министерство на правосъдието, смятат, че тази нова правна организационна форма може да се превърне в удобна платформа за стопанска престъпност. Шведската служба за сигурност споделяйки опасенията на другите органи, заяви, че не може да изключи възможността тази нова правно-организационна форма да се използва за престъпления, чрез които да се стигне до финансиране на тероризма. За това аз е, бих приветствала получаването на становища и от агенции и органи на Европейския съюз, като Евроюст и Европол. Те запознати ли са с този проект? Коментирали ли са го от гледна точка на своите прерогативи? Мисля, че всички ние задължително трябва да знаем какво мислят те. Сега при наличието на толкова заплахи от тероризъм и като се добавят всички други опасения, чути днес на нашето заседание от страна на другите колеги, наистина бих настоявала господин Грандес Паскал като докладчик и ние като комисия по правните въпроси да се откажем от това предложение. Thank you, uh, Mrs. Rosier. Госпожа Розиер. Е, Благодаря, госпожо, господин председател. Имаше проблеми, които ни съпътстват от самото начало на този текст е, и не сме намерили отговор. Аз е, приветствам работата на докладчика, който се е опитал да намери отговор чрез своите изменения, но има един фундаментален въпрос, който трябва да адресираме към комисията. На каква нужда се отговаря с този текст? Това не съм го прочела нито в оценката на въздействието, нито в разясненията. В какво се крие потребността малките предприятия да създават филиал друго предприятие в друга държава, за да улесняват своята презгранична дейност. Самите предприятия имат право на презгранична дейност и аз не знам с какво ще ги улесняваме като им създаваме възможност за, за учредяване на допълнителни филиали. Това значи само повече документация, повече сложности. Напротив, представителите на малките и средните предприятия са против този проект. За тях то е отслабване на действащата уредба, на съществуващите възможности. Това е покана да се заобикалят националните законодателства и това води до негативи в социалната, в данъчната сфера, ако щете и в осъществяването на търговската дейност трябва да се попитаме защо представителните организации на малките и средните предприятия са против предложението. Ами кой ще се ползва от проекта, ако малките и средните предприятия няма да се ползват? И това е едно от нашите опасения. Използването на дружества фиктивни, които се всъщност служат за прикритие на неизвестно какво. Опасявам се, че трябва да кажа, че на този етап, четейки работния документ, виждам само козметични промени. Е, казва се, че разпоредбите за ЕОД е, не са част е, от националното законодателство, ами те не могат да дерогират това законодателство. Какво е приложимото право към седалището? когато една структура ще създаде ЕОД в друга държава членка. По отношение на седалището и е, реалното място на осъществяване на дейността, прилага се законодателството на държавата по местоучредяването. Когато обаче учредяването е в друга държава членка, се е поставя остро въпросът е, каква е социалната и данъчната полза и как ще се осъществява контролът. По отношение е, на е, учредителя, ако физическо лице създава ЕОД, е хубаво. Обаче ние създаваме такава възможност и за малките и средните предприятия, като цитираме директивата от 2013 година е, с оглед мащабите на предприятията. Беше казано от колегите, че това ни най-малко не пречи да се създават слоеве и слоеве от фиктивни дружества – е, значи потребността за създаване на такава правна организационна форма, по-моему, днес не съществува. Е, това противоречи на исканията на малките и средните предприятия, ще се заобикалят на националните законодателства, ще се открият е, едни такива пропасти, които няма да можем да затворим в нормативната уредба и в нейното прилагане. Благодаря, господин Дзия. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ciekawa debata. Е, Благодаря, председателю. Много е интересен дебата, наистина. Благодаря на докладчика, на преждеговорившите, за изказванията. Докладчикът подкритане, подхожда много отворено към всички становища. Този дебат е безмислен обаче. Трудно ми е да го разбера. Демагогство виждам тук. Какъв тероризъм? еднолични дружества и тероризъм. Когато говорихме за пътническите данни и необходимостта да се въведе такава система, левицата беше против. Сега изведнъж се борите за тероризма, като се борите с едноличните дружества. Може би комисията ще даде интересен отговор по този дебат. А, освен това, В нашите дебати за това как да разкриваме работни места в Европа, нашите приятели от левицата полагат нови пречки и нови бариери за дружествата, които работят в Европа. И когато се създаде някаква възможност, която ще даде на младите хора шанс да станат професионално активни, изведнъж чуваме не та не от левицата. И нашата работа тук е да разкриваме работни места. Тези еднолични дружества е, ще бъдат контролирани по същия начин, както се контролират е, всички други от е, съответните надлежни органи. Има си данъчни служби, има си прокуратури и така нататък. Къде е опасността в тези дружества за пазара? Защото аз наистина не виждам никакво оправдание за, за безпокойство тук. Каквото и да е, никакво. Особено а, за измамниците. Изведнъж всички измамници ще открият пробойни, за да прокарват измамната си дейност. Нивото на контрол ще е абсолютно същото, като при другите. Ако искаш да си престъпник и не искаш да а, спазваш а, закона, ще си го правиш винаги. Няма да чакаш. Ако искаш да ти върви добре бизнеса, на пазара, то тогава ще работиш законно. Първоначално се зарадвах на девата, вървеше добре, но сега ни се отказва възможност дори да говорим за това. Може би ще е добре да се изслуша Европейската комисия и да се види защо изобщо се е породила тази идея. Защото това не е нещо, което просто хей така им е хрумнало. А, бих предложил да се съсредоточим в дебата си върху точките, които все още имат нужда от известно изчистване, формулировка, но не може да се каже, че не е нужно и не е необходим тази документ или тази идея и че само лошо ще, лошо ще бъде въздействието. Аз съм се срещал с синдикати също и зная, че тази институция на този вид еднолични дружества е много добре позната в много държави и по никакъв начин в тези държави не създава огромни рискове за измама. Така че, нека да развием този инструмент по един оптимален начин. Сега, ако се провалим, ще се провалим, но нека поне да се опитаме да работим по него. Това ще даде възможност на много млади хора да излязат на пазара на труда. Такава ни е работата. Госпожа Комодини. Благодаря. Искам на първо място да благодаря на нашия докладчик за работата по този доклад. Смятам, че това е много важен доклад. Много важен, ако Европейския парламент наистина иска да бъде разглеждан като парламент, който разбира възможностите пред новаторите, учените и младите хора един Европейски парламент, който не се страхува от технологичните възможности, които предлага съвремието и да ги прилага към по-традиционните ни а, закони, ако искаме така да ги наречем, като дружественото право. Винаги ще има злоупотреби. Обаче злоупотребите не идват от правната концепция. Дали да се даде ограничена отговорност на едно дружество или нещо друго. Не, тя идва от процедурите за контрол на качеството и изобщо за контрол. Чух вашите тревоги, споделям вашите тревоги до известна степен, но част от тях са свързани с заетостта, условията на труд, финансирането на тероризма, фалшивите дружества. Не трябва ли тези тревоги да бъдат заседнати в други законопроекти. Ако не ни харесват стандартите, би трябвало да разгледаме друго законодателство, а не да спрем в случая една възможност за търговия, която ще даде храна на млади предприемачи. Трябва също да разберем, че част от държавите членки вече са направили тази стъпка напред. Част от държавите членки вече са взели решение да дадат на лицето възможността да бъде ЕОД, за да може това лице да излезе на европейските пазари и националните пазари. Като член на Комисията по правни въпроси, този доклад е чисто и просто търговски способ или инструмент, който трябва да се разглежда правно тук, но, но основният въпрос тук е, искаме ли да зададем на едно лице ограничена отговорност? Ако отговорът е да, то тогава логично не следва, че като му дадеш ограничена отговорност, му даваме разрешение да финансира тероризъм, да извършва данъчни престъпления, да избягва данъчно облагане или да третира работниците си зле. Трябва да видим какви са правните въпроси, които могат да подсилят този инструмент и да се погрижим за тях. Втория работен документ на господин Деграндес Паскуал. Този втори документ е посочил точно тези правни въпроси и ни дава е, едно подсилване на добрата употреба на този инструмент. Благодаря. Благодаря, господин Радев. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, първо искам да благодаря на докладчика за положените усилия по този нелек доклад – работният документ, който той представи в момента, дава много допълнителни гаранции, свързани с опасенията, които се изказаха тук. Много е ясен проблема с седалището. В момента, който кажем извършването на, стопан, вържем извършването на стопанска дейност със седалището, оттам нататък на практика препокриваме в 90% приложимото право в държавите членки, които обвързват данъчно извършването на стопанска дейност, място на извършване на стопанска дейност с облагането. Много по-опасно е, когато разрешаваме само на търговски представителства да извършват стопанска дейност в друга държава членка, отколкото да имаме стабилна регистрация на дружество в тази държава членка до толкова, доколкото опасенията, че интернет регистрацията а, би допренесла по някакъв начин за извършване на измами, нека да кажем, че в 13 държави членки такава интернет регистрация действа от доста години. И аз ще дам а, пример с моята държава. Да, същите опасения имаше преди 10 години. Да, допустимо е еднолични дружества с ограничена отговорност да се очередяват през интернет, с едно евро капитал и това по никакъв начин за 10 години не повиши опасността от измами. Напротив, моята държава е задължително, акционерните дружества могат да се е, учредяват единствено и само чрез интернет регистрация. Друга не е допустима. И това нещо работи от 10 години и не виждам опасения в 21 век е, да дадем такава възможност за едно много по-лесно учредяване на дружество и да дадем право на малкия бизнес наистина да работи и да го стимулираме да го върши това не чрез търговски представителства, които нямат никаква стабилност в чужда държава членка, а чрез учредяване на такова дружество, което оттам нататък ще способства той да се стреми да извършва по-стабилно дейността си и за по-дълго време, като, както и да създава работни места. Благодаря. Мистер Къстър. Ich würde gerne mit einer grundsätzlichen Bemerkung beginnen. Отчасти с бележка. по време на тази дискусия имам впечатлението, че тук е, като че ли се опитва някой да ни убеди, че учредяването на е, едноличните дружества с ограничена отговорност ще ни помогнат да се справим с масовата безработица. Аз съм уверен обаче тъкмо в обратното, че за безработните това представлява една голяма опасност тъй като от една страна ще имаме свръхрегламентиране там, където действително се предлага работа и същевременно ще имаме, така да се каже, повече самостоятелно работещи и самонаети на пазара, които ще изпитат много тежко безработицата, ако останат без поминък. Според мен, е, когато говорим за е, борба срещу безработицата в Европа, не бива да залагаме именно на едни подобни позиции. Съществуват определени правила за това как можеш да учредиш е, дружество, за това как можеш да упражняваш самостоятелно някаква стопанска или професионална дейност, какви са моделите, които вече са показали стабилност на пазара. И такива модели има достатъчно в Европа. Не е необходимо да създаваме допълнителни. Много от въпросите, които исках да засегна, е, вече бяха обсъдени. Според мен въпросът за седалището все още не е оточнен е, е, напълно. Като че ли това, което каза госпожа Регнер, не е чак толкова ясно и простичко. Ние в моята политическа група не сме убедени че става дума точно за това. Освен това, сериозността на начинанието при създаването на еднолично дружество предполага се пак да вложиш малко повече пари, отколкото едно евро като дружествен капитал. Естествено, че в този случай също има рискове, като че ли повече рискове, отколкото шансове. И а, страхувам се, че по отношение на а, едноличното дружество с ограничена отговорност, като че ли наделяват рисковете. Благодаря. Комисията бе помолена да излезе с позиция. Един от колегите го каза. Господин Хойер, може ли да бъдете кратък? Thank you, Chairman, and thank you for giving me the opportunity. Благодаря ви за тази възможност, председателю. Благодаря на господин Дегранде. Uh, благодаря за постоянната работа и благодаря за търсенето на компромиси. Обърнахте се към много заинтересовани страни, обърнахте се към скептиците в парламента, виждате, че има такива и благодаря за тази вяра в потенциала на това предложение като инструмент за подпомагане на малките дружества. Е, дори днес след обяд виждаме, че дискусиите тук продължават е, да са тежки, все още и ние разглеждаме самия текст, но нека направя няколко първоначални бележки. Докладчикът наистина направи някои много добри предложения за успокояване на страховете. Не всички бяха споменати днес, но те са свързани с въпроса за опасността от злоупотреби. Част от тях вече доста време се споменават, като ограничаване на приложното поле, на малки и много малки дружества, въпроса за седалището също. Има обаче и някои други по-новаторски идеи, които могат да свържа с критерия стопанска дейност. Има едно изискване, едно дружество, което иска да стане еднолично, трябва да докаже, че вече една година работи, има дейност. Има и друга разпоредба, която дава на държавите членки надзорни функции, то много строги или стриктни такива, и те могат да закрият това дружество, ако няма такава стопанска дейност. Т.е. има допълнителни филтри, които са вградени. Докладчикът показа в своя пакет как могат да изглеждат евентуалните решения. Надявам се това да даде възможност на членовете, които се притесняват за евентуални пропуски, за фиктивни дружества, да участват в този дебат. Точно това имаме нужда от един добър дебат. И не бива да забравяме, че фокусът може би е прекомерно върху 0, и нещо процента измама и не бива да забравяме 99% честни бизнесмени, които искат да си вършат работа. Те са се обърнали или се обръщат към нас и казват, ние сме за, не като организация или не като асоциация, но много хора се обърнаха към нас и казаха, това е много важно, проведахме един такъв цифров ден, го нарекохме, и бяхме поразени от това колко много млади предприемачи искат такова нещо. Затова искаме такава, а, такъв документ и вашата работа е много важна. Ще работим с парламента, за да се намери решение. Още много работа предстои, за да заработи това на практика и разбира се, за да отговорим на вашите безпокойства. Благодаря. Uh, thank you very much. И аз ви благодаря. Господин Де Грандес, съвсем накратко, моля ви. Sí, con toda brevedad. Eh, gracias a la Comisión por sus juicios de valor. Eh, благодаря председателю, благодаря на комисията за упорството. От самото начало знаем, че тази идея не е някакво измислено предложение, хей така, хрумнало на някого. Не, това е сериозно предложение. Моят текст показва, че що се отнася до седалището е, и е, основното място на дейност, то е едно и също място. Сега, мисля, че според вас поне излиза, че отивам твърде далеч. Ма какво да е по полезно, директива или регламент? Защо директива? Защо комисията иска директива? защото регламента се провали. Имаше първоначално едно предложение, което беше много по-широко обхватно. Директивата означава пък, че ще има известна гъвкавост за държавите членки, които биха искали да запазят някакви правила, които при тях съществуват и работят добре. Аз съм го написал в документа. От дебата става ясно, че това също е, предизвиква известни съмнения. Е, няма регламент, имаме директива, има хора сега, които казват няма правна сигурност и на потенциалното тълкование от държавите членки. Е как да го решим този проблем? Това, което имаме тук е идеологически дебат. Разбира се, че е такъв. Съвсем ясно е, че се движим към нова ера в Европа. Има промяна на парадигмата, имаме нови предизвикателства, хората са безработни. И аз разбирам, че има определени традиции в определени държави, обаче част от тях са устарели. И аз разбирам, така стоят нещата. Когато обаче говорим за създаване на нови работни места, това няма да стане като следваме старите модели. Това няма как да се постигне. Не може старото мислене да се налага. Младите хора искат от нас да излезем с решение и да им помогнем да си намерят работа, сами да си я създадат. Всички призовават за това. И ние правим всичко възможно, както виждате. Разбира се, ще поемат риск и част от начинанието винаги е рисковано, но ние трябва да направим нещо защото работните места изчезват, изпаряват се има все повече безработни, които търсят нови възможности за трудова изява. И това е факт. Има малки предприятия, има микропредприятия, които биха искали това да стане факт. Те казват да на това предложение. Но политиците независимо от всички усилия, които положих, за да включа становището на всички в моя доклад, е, защото много често това, което казвате е така, продължават да имат отрицателно становище и не вярват, че това е пътя напред. Добре, и това го разбирам. Но като изслушах дебата днес, всъщност не мога да кажа, че съм чул някакви нови аргументи срещу това предложение. Има много а, предпазни механизми, заложени в този работен документ. И мисля, че те отговарят на изискванията. Имам известни съмнения за тези аргументи, които сами по себе си са неподвижни, не водят на никъде Може би е вярно, че Европейската комисия трябва да бъде по-амбициозна. Трябва да излезе с нов модел, с нова законодателна рамка. Но, когато взимаме предвид принципа на субсидиарност, доста е трудно да се приложи това. Това беше съвсем последен опит е, да се спаси работата. Така че нека да работим сериозно тук в комисията и нека всеки един от нас да си е, свърши работата. Не искам да мислите, че аз е, смятам, че това е моето дете и съм емоционално обвързан с този доклад и нещо такова. Не, това е предложение на Европейската комисия. И не искам да одобряваме нещо, разбира се, по най-низкия, най-малкия общ знаменател – но не чух нищо ново, като тревоги, като безпокойства. Председателю, благодаря на всички, които подадоха своите идеи, тревоги, възражения, нищо ново не чух, нови аргументи не чух. Шведският, шведската депутатка говореше за доклади за тероризма. Мисля, че това е прекомерно. Това не е пропорционално с цялото ми уважение защото не е вярно. Нямало гаранции, казвате, е, че с това дружество може да се злоупотреби. И така, председателю, благодаря. Благодаря на всички докладчици Сянка, благодаря на Европейската комисия. Що се отнася до крайния срок за изменение, крайния срок за изменение е четвъртък. Това е за онези, които не са били на нашето заседание. А, и този крайен срок, когато мине, разбира се, ще продължим да работим по каналния ред и ще можем да вземем решение на базата на резултатите, които постигнем. Благодаря. Thereby we uh, close this point. Да, благодаря ви. Тогава приключваме с тази точка. Споразумяхме се, че сега ще разгледаме точки 16 и 17. Предлагам да отложим 14 и 15 е, точка, защото е, след това имаме заседание при закрити врата и е, ще трябва да разгледаме няколко от е, е, съдебните спорове и делата, така че ще ви помоля да преминем към следващите точки. И така, точка 16 и 17 се отнасят до ратифицирането и присъединяването на държавите членки от името на Съюза към протокола от 2010 е, година Thank you very much for silence. Много ви моля за тишина. Нека да направим разграничение между е, темата по точка 16 и темата по точка 17. Е, става дума за, е, в единия случай за аспектите свързани с съдебното сътрудничество по гражданско-правни въпроси, а в другия случай отново за протокола от 2010, но аспектите свързани с съдебното сътрудничество по гражданско-правни дела. Едното е с изключение на аспектите, свързани с съдебно сътрудничество, а другото вече е специално за тези аспекти. Става дума за протокола към Международната конвенция за отговорността и обещетенията за щети при превоз на опасни и вредни вещества, ОВВ. конвенцията за ОВВ по море влиза в сила през 2014 година. Протокола към тази конвенция е важен, така че е важно да оправомощим е, е, съвета за ратифициране и присъединяване съгласно предложение на комисията от като в този случай е, правното основание е в съответните членове от договора. Двете е, версии е, е, се различават малко от първоначалното предложение. По отношение на изключителните правомощия, съгласно член 3, параграф 2 от е, Договора за функциониране на Европейския съюз и с оглед на е, е, припокриването на обхвата между конвенцията и а, директивата за екологична отговорност. И е, на второ място е, необходимостта от е, е определени срокове във връзка с ратификацията е, на протокола от 2010 което ще гарантира вече един е, унифициран, уеднаквен подход при прилагането на протокола е, от страна на държавите членки. И накрая, по отношение на подходящото правно основание за решение на съвета, е, е, член 192 от Договора за функциониране на Европейския съюз, основните разпоредби, свързани с отговорността за околната среда и член 100, параграф 2 това е разпоредбата за транспорт, за превоз по море, във връзка с е, член 218 от договора. Става дума за обичайна законодателна процедура, която ще се е, прилага съгласно членове 100, параграф 2 и член 192 от договора нашата комисия и е, последният докладчик е, по правното основание, господин Аксел Фос, е, могат да проверят по своя собствена инициатива, доколко може да се свържат нещата с 39 ти параграф от правилника на парламента във връзка с това доколко подходящи са промените на правното основание, предлагано в проекто решението на съвета 13806 от 15. Нека да чуем първо комисията. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка. Вие всъщност подчертахте, че има три основни момента, по които ние се разминаваме в нашите позиции, комисията и парламента. От една страна е, обхвата по отношение на е, директивата за отговорност за околна среда. Е, и освен това, в член 100, параграф 2 се предвиждат определени разпоредби във връзка с транспорта принципите във връзка с екологичната отговорност и съответната директива са особено съществени от наша гледна точка, защото там са и основните възражения във връзка с основната конвенция и протокола от 2010 година, който се отнася най-вече до превоза на опасни и вредни вещества по море съдебната практика на съда потвърждава необходимостта от съответния избор на правно основание. Е, е, по тази причина комисията предлага именно е, едно определено правно основание, което вие не споделяте европейските правила във връзка с конвенцията могат да се разглеждат по-широко и а, а, принципите на съдебното решение, а, а, за което вече споменах, също подкрепят нашето а, мнение. Държавите членки е, бих могли да разширят е, е, компетенциите, е, упражнявайки на това ново правно основание своите правомощия. Като се съобразяват с съответните изключения, включени в директивата за екологичната отговорност. не сме съгласни с смяната, направена в промяната в член 2, параграф 1. Не става дума за задължение като резултат, а за задължение като максимални усилия. В един случай става дума за член 4, параграф 3 от договора за Европейския съюз, съгласно който държавите членки са задължени да предприемат подходящи мерки, за да гарантират изпълнението на задълженията съгласно договора и е, проистичащи от е, актовете на Съюза от практическо значение е този си момент. Не бива да го пренебрегваме. Подходът за общ подход при ратифицирането ще има и економически ефект, който е свързан с прилагането на протокол от 2010 година. Ако само определена част от държавите членки решат да се съобразяват с е, е, е, директивата за екологична отговорност във връзка с протокола от конвенцията, тогава ще се получи разграничение в рамките на Европейския съюз и в рамките на вътрешния пазар. Ще имаме две групи от държави членки. Но освен това, нека не забравяме, че в резултат на происшествия и замърсявания, на бедствия има и жертви, да оставим на страна екологичното вредно въздействие. Съветът има думата. Благодаря ви. Протокола към конвенцията е важен, защото се налага една определена правна рамка за обещетения на е, пострадалите е, във връзка с превоза на опасни и вредни вещества. Е, някои от държавите членки вече са ратифицирали протокола, но а, а, хубаво би било да уеднаквим подхода по отношение на ратифицирането. Няколко думи по отношение на правното основание. Съветът променя а, във връзка с а, превоза а, и екологичната отговорност а, при тези превози. А, правното основание, тъй като трябва да се има предвид риска от експлозии, загубите на собственост, които обаче не се отразяват по същество на предложението. Трябва да се имат предвид всички средства за предотвратяване на бедствията от, при превоз на опасни и вредни вещества не бива подобни е, е, бедствия да се отразяват и нанесените щети при тях е, да се отразяват на принципите за обещетение при загуба на имущество. Съветът смята, че протоколът към конвенцията няма да наруши тези правила. Освен това, с оглед на сътрудничеството по съдебни дела, ние смятаме, че 41 и 42 параграф от протокола, както и 37 е, са само допълнително средство, което би могло да подкрепи предложението на комисията. Съветът не приема стриктните е, изисквания по отношение на ратификацията, е, които налага е, комисията в своето предложение. Трябва да позволим на държавите членки, които желаят да ратифицират протокола, да го направят колкото е възможно по-бързо, без да се бавят. Същевременно съществува широко разбиране сред държавите членки в съвета, че ратифицирането на протокола е необходимо да стане колкото е възможно по-бързо от всички държави членки. Не виждам желание е, за изказване. И за това ще помоля господин Аксел Фокс, който е нашия постоянен докладчик по правните основания, да подготви е, становището от името на нашата комисия по правните въпроси. Както вече е, споменах, е, ние отлагаме разглеждането на точки 14 и 15 за следващото заседание. И сега ще преминем към заседание при закрити врата. За това ще помоля всички от тези, които е, не могат да